Добър ден на всички. Продължаваме по дневния ред на днешното заседание. Най-сърдечно приветствам госпожа Ева Копач, координатор по правата на децата от 2010 година. След отличната ни практика на сътрудничество, тя прие поканата за обмен на становища с членове на комисията по нейната работна програма за 2020 година. Знаете, че тя се съсредоточава върху такива въпроси, като международни отвличания на деца и трансгранични семейни спорове – Искам да ви припомня решението на бюрото за мандат на координатора на Европейския парламент, който подчертава, че тази работна програма и докладите трябва да се представят пред нашата комисия. Заповядайте, госпожо Копач. Thank you very much. I will speak Polish. Благодаря, ще говоря на полски. Przejdę do wystąpienia. Chciałabym pogratulować, panie przewodniczący przewodnictwa komisji, ważnej комисии. Още в самото начало искам да ви поздравя за избирането ви за председател на тази важна комисия и ви пожелавам успех. Сега позволете ми да ви запозная с плановете си. Госпожи и господа, за мен е удоволствие пред вашата комисия да представя плана за действие който възнамерявам да изпълнявам като координатор на парламента за правата на детето. Тази функция ми беше възложена като заместник-председател в началото на мандата. Трябва да призная, че това е голяма отговорност за мене. От няколко месеца работя по въпроса и за съжаление установявам колко често децата са безпомощни. На тях семействата или институциите е, при спорове гледат на тях като на предмети. Моя мандат включва конкретни действия за закрила на детето и утвърждаване на правата на детето в парламента и извън него. Това ми дава възможности – да работя с нова сила, защото знаете, че през 2018 година а, мандата на посредник беше преобразуван в мандат на координатор за правата на детето. Именно това ще бъде същината на моята дейност. Иначе казано, аз ще работя по въпросите за международни отвличания на деца и и трансгранични семейни спорове. Искам да благодаря на госпожа Магинес и на а, Анна Мария Кораца Билт, моите предшественици, за добрата практика и насоките на работа. Аз ще продължа да ги използвам в моята работа. Ще реагирам на всякакви нарушения на правото, особено на регламента Брюксел 2, както и нарушенията на международното право, включително Хакската конвенция от 80-та е, година по гражданско-правните аспекти на отвличанията на деца. Ще се намесвам на различни равниста е, в е, името на закрилата на детето и на гражданите на Европейския съюз, но преди всичко ще обърна внимание на децата – тези, които се озовават в много трудно положение не по своя вина. Ще предприема и действия е, типични за парламентарната демокрация при нарушения. Много често отделните случаи разкриват системни проблеми. Неодавна имаше отвлечено в Япония дете. Използвах всички дипломатически канали в парламента и бих искала да развием добро сътрудничество с комисията СВД и държавите членки, както и с съответните делегации на Европейския парламент – за да не се допуснат нарушения на закона на ЕС и на Хакската конвенция. Тревожа се обаче от най-големия проблем при трансграничните семейни спорове, а именно много бавното изпълнение на съдебните решения. На европейско равнище имаме много добра европейска нормативна уредба – но когато трябва да се изпълни влязло в сила съдебно решение, особено когато едно дете трябва да се върне след като е било отвлечено, институциите на страната, в която детето е изведено или незаконно задържано, институциите на такава държава не действат адекватно или в най-добрия случай не действат достатъчно бързо. И тогава родителите се обръщат към нас, защото те са незаконосъобразно разделени от децата си. Как можем да подобрим положението? Прегледа на Брюксел 2А току-що приключи. Може би някои от вас предишния мандат са работили по тази тема. И въпреки всичко знаем, че и най-добрата реформа няма да отговори на нашите очаквания, ако не сме достатъчно добре подготвени. Поради тази причина – Искам да е, осведомявам най-широко за тези промени, които предстоят е, и които ще се реализират е, в взаимодействие с Европейската комисия. Необходими са обучения и семинари за съдии, прокурори и е, други представители на държавите членки, които работят в тази област. Медиацията в трансграничните случаи е практика, която възнамерявам да продължавам и да популяризирам при решаването на семейни спорове. Разчитам и на партньорите на финансирания от европейски фондове проект за разпространение на добра практика при отвличания на деца, признаване и изпълнение на постигнатите споразумения в резултат на медиация при отвличане на деца. Когато говорим за правата на детето, трябва да кажа, че много са парламентарните комисии, които работят по тази тема – но семейното право и медиацията попадат във вашия ресор. Комисиите по заетостта, правата на човека, жените и така нататък също имат отношение към правата на детето по един или друг начин. Мнозина депутати от различни политически групи са активно ангажирани в е, тази дейност. Например, в отстояването на правата на децата. Те са важен елемент от правната рамка по един или друг начин. За да бъдат утвърждавани и защитавани правата на детето, искам да предложа няколко инициативи през тази година. Първо, искам да проуча дали е възможно да се създаде специална мрежа от е, членове на парламента със съответната административна подкрепа, за да имаме много добро структурирано сътрудничество по въпросите на правата на детето за целия парламент на две равнища като политическо сътрудничество между депутатите и административно сътрудничество между секретариатите на заинтересованите или ресорни парламентарни комисии. Поддържам специални отношения с вашата комисия поради законодателните е, правомощия и понеже е, моята е, служба е именно към този секретариат. Когато говорим за трансграничните семейни спорове, можем да сътрудничим в моите действия. Когато родители отвличат деца в чужбина – се е, надявам, че може да се разчита на подкрепата на вашата комисия. Заедно с комисията е, по правата на жените ще има съвместен доклад по собствена инициатива за въздействието на домашното насилие върху жените, децата и родителската грижа. Надявам се, че това ще е една добра възможност да е, сътрудничим с докладчиците и от двете комисии. По-доброто запознаване с правата на детето е една ключова задача, която поех като координатор. Това е част от моя мандат. Ето защо искам да продължа извършеното от моите предшественички и да координирам в парламента тази дейност чрез една програма за обучение. Целта на програмата е да се проучи добрата практика – за хоризонталното включване на правата на детето в дейността на парламента. По такъв начин ще могат по-добре да се упражняват правомощията заедно с Агенцията по основните права и отдел обучение. Ще бъдат организирани такива обучения съобразно потребностите и желанията на депутатите, административните сътрудници и секретарията. Надявам се, че ще можем да организираме тази обучителна програма преди лятната вакансия. Освен това, знаете, че много отблизо следя въпроса за гражданите на Европейския съюз в Обединеното кралство. От гледна точка на трансграничната граничните семейни спорове след Брексит. Много разчитам на правната комисия в тази връзка и се надявам, че в бъдеще ще има орган, който ще отговаря за контакти с британските власти. Госпожи и господа, години наред бях министър на здравеопазването в Полша, бях и премьер – Натрупах много опит и познания като политик, но като човек аз съм формирана от а, моята професия, защото по образование и професия съм педиатър. Майка съм на четири деца. И с този житейски опит аз много добре знам, че всички тези проблеми трябва да бъдат пречупени през детската душа, през преживяванията и тревогите на детето. Когато председателя на парламента, господин Сасоли, ми възложи тази задача, постарах се в нея да вложа и нещо лично, не само служебно. И поради това ми се иска да обърна внимание на два въпроса. Единият е, ми е много при сърце – това е детското здраве и най-вече психичното здраве на децата. И на второ място, децата в цифровата среда. По втората тема, мисля, че ще се кръстосат моите е, пътеки и вашите като правна комисия. Аз съм готова да сътруднича с вас, да обменяме становища и мнения по всички въпроси в моя мандат. Аз съм дълбоко убедена, че можем да постигнем много. Убедена съм, че заедно с Европейския парламент можем да отстояваме още по-добре правата на детето и да ги отразяваме в законодателните предложения – в специалните ми отношения с правната комисия за мен са висока чест и ще ви информирам редовно за постигнатото. Благодаря. Thank you very much, uh, Благодаря, госпожо Копач, за много изчерпателното представяне на вашата дейност. Предлагам на два тура да чуем изказванията и въпросите, на които да отговорите, ако желаете. Първо, Карен има думата. Заповядайте. Е, пани Копа. Е, Благодаря много, госпожо Копач. Благодаря ви за изказването. Благодаря ви за вашето отношение, за вашия подход. Знаете, че Дания по свое желание не участва в изпълнението на тази законодателна уредба. Вие говорихте за регламента Брюксел 2А и евентуалното разширяване на приложното му поле. като включва сътрудничество между държавите членки. Главно по отношение на изслушването на детето трябва да се обърне особено внимание на предстоящите промени. В обхвата на Брюксел 2А не винаги е, попадат е, и децата, е, които са с родители в фактическо съжителство, но не и в брак. Аз е, Поставих писмен въпрос преди време, но не получих е, отговор преди две години. Сега ми се иска да чуя и вашият отговор. Що се отнася до трансграничните измерения на отвличанията, през 2017 година парламента е, прие доклад по собствена инициатива по международните отвличания и осиновяванията в чужбина – за да се потърсят гаранции за правата на детето и беше направено и предложение за приемане на регламент за автоматично признаване на осиновяванията, като се гарантират правата на свободно движение. За съжаление, комисията не се вслуша в препоръката на парламента смятате ли, че такова законодателство може да се приеме в бъдеще? Благодаря. Благодаря, господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Ковач, бих искал да ви благодаря за представенето и да ви приветствам в ви на координатор по правата на децата на Европейския парламент. На 25 юни 2019 беше прият от съвета окончателния вариант на текста на регламента Брюксел 2А. Както знаете, една от основните цели на преработения текст, по който работихме активно с моите колеги тук в тази комисия, е да се подобрят действащите правни норми, които защитават децата в случай на трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност, както спорове, свързани с родителските права, правата на достъп и отвличането на деца. Регламентът ще влезе в сила 3 години след публикуването му в официалния вестник. Как виждате Вие работата на координатора на Европейския парламент след влизането в сила на регламента? Каква ще бъде добавената стойност, с която вашата работа би допринесла за по-добрата защита на висшия интерес на децата в Европейския съюз? Защото именно висшите интереси и благосостоянието на нашите деца трябва да заемат първо място в, нашите, в нашия законодателен дневен ред по този въпрос, и по други, разбира се, свързани с защита на висшия интерес на децата, винаги може да разчитате и на моята подкрепа. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Mr. Uh, Благодаря, господин Радев. Госпожо Ковач, искате ли да вземете отношение по зададените въпроси? Заповядайте. Благодаря за изразената подкрепа. Никой не се ражда премьер или евродепутат или пък координатор. Така че човек има много да учи. Ние можем да бъдем резултатни само когато действаме съвместно. Дори да сме големи индивидуалисти, трябва да си сътрудничим тясно. Особено когато нашата цел е от такова първостепенно значение, защото децата са нашето бъдеще. По въпроса за Брюксел 2А и разширяването на приложното поле, което включва и партньорствата, формите на съжителство. Преработеният текст бе прият в края на миналия мандат. Докладчика бе господин Джиевска. Бе взето решение да се разгледа само частта за отвличанията от родители, а частта за въпросите, които касаят брака, не бе променена. И това е по съвсем проста причина. Регламента според правното основание се приема с единодушие – Съветът работи близо 3 години, за да въведе предишните промени. Близо 3 години, ако не ме лъжи паметта. Разширяването на приложното поле на регламента най-вероятно нямаше да е възможно. Но като координатор, аз винаги ще се водя от висшия интерес на детето. Децата имат своите права и не би трябвало да има значение какъв е брачният статут на техните родители. Те трябва да са щастливи в своето семейство. Относно осиновяванията, комисията бе помолен да представи законодателно предложение за взаимното признаване на международните осиновявания. За съжаление, отговор на комисията бе отрицателен. Тя каза, че с оглед на сериозните разминавания между държавите членки, това начинание не е възможно. Има най-различни форми на осиновяване, които варират много в Европейския съюз. Ето защо подобно законодателно предложение на ниво съвет нямаше да е възможно според комисията. В светлината на различията между правните режими в държавите членки ще е много трудно да се получи единодушие. Но може би е хубаво да се върнем обратно на тази идея тъй като всяко дете се нуждае от стабилна, любяща атмосфера, в която да расте. Ако родителите не могат да осигурят подобна среда, осиновяването представлява възможност тези деца да си намерят нова среда и любящо семейство. От друга страна, целта на всяко осиновяване трябва да е благосостоянието на детето – да не се води от факта, че една двойка иска дете. Всичко трябва да акцентира върху детето. И това са доста трудни теми, като всички теми, които касаят семейството. Държавите членки определят кой може да осиновява дете и кога, и от тук проистича трудността – Моят съвет към Комисията по юридически въпроси е, че не трябва да се занимаваме само с простите теми, а и с по-предизвикателните. С ваша помощ, мисля, че можем да помолим Европейската комисия отново да разгледа този въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо ученици. Имате думата. Благодаря, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Копач. Много се радвам, че днес имаме възможност да се срещнем и да обсъдим въпроса, защото работихме заедно с Анна Мария Корац Билт в предишния състав на парламента по същия въпрос. Междупартийната група беше създадена тогава и с важно присъствие на депутати от различни политически групи. И може да се каже, че НП, социалистите, обнови Европа и зелените и в този състав е, има такава група. В този състав мисля, че е, трябва да е, превърнем висши интерес на детето отново в ключов притегателен център за предложенията за законодателство в тази област. Много се радвам, че тук сме на едно мнение. Аз също в професионалния си опит като съдя в специализиран съд за непълнолетни мога да оценя колко е важна тази тематика. И най-вече регламента Брюксел 2А. Преди няколко месеца отбелязахме годишнината от приемането на Международната конвенция за правата на детето. И е, мисля, че трябва не само а, да споменаваме или да отбелязваме тържествено годишнието от нейното приемане, а да изпълним със съдържание нейното изпълнение. И най-вече да се вслушаме в децата, да се вслушаме в това какви са техните потребности, да а, чуем какво искат и от какво се нуждаят. Ето това означава и висшия интерес на а, детето – и за малко по-конкретен е, порядък. Аз съм готова по всяко време да сътрудничим с вас, но е, има въпрос, който се отнася не само до Брюксел 2А, но има и по-широко измерение. Изслушването на детето е изключително важно не само за определяне на родителската грижа, но и за детето. Италия има положителен опит в тази връзка. При нас детето има право да бъде изслушано в съдебно производство в при определени обстоятелства и под грижата на родителите дори преди да навърши 12 е, години. В регламента Брюксел 2А може да се е, предложи като добра практика, не непременно като задължение на, държавни, на държавите членки, да се проучи дали този опит за изслушване на детето може да бъде използван като добра практика, защото е, правото на малолетните и е, непълнолетните много често се нарушава, включително и от насилие в семейството. Много са аспектите на този въпрос и за това изслушването е толкова важно. В заключение повтарям още веднъж, че съм готова да е, сътрудничим и още нещо във връзка с конференцията Бъдещето на Европа. Заедно с заместник-председателя ми се иска активно участие тук в европейските институции. Децата да бъдат ангажирани защото за тях а, има значение тази политика и това отговаря на висшия ни интерес. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Ченичи. Господин Вос, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на немски, ако е възможно. Първо, благодарности на вас, госпожо Копач. Чудесно е, че вие поемате тази задача, вашата работа от името на Европейския парламент. Радвам се, че сте и от нашето политическо семейство и от името на членовете на НП в комисията Юри заявявам нашата готовност да работим с вас за бъдеще и да полагаме всички усилия за успех. Вие дадохте известна информация и обещахте, че ще има повече указания за родители които живеят в различни държави. Единият родител отвлякал детето в друга държава и няма достатъчно информация как се подхожда в подобни ситуации. Искам да попитам на какъв етап от тази ситуация страните се обръщат към вас? И когато говорим за отвличания, става въпрос за отвличания в рамките на семейството или има и други семейни трансгранични ситуации, в които вие давате информация, намесвате се или а, оказвате подкрепа като допълнение към информацията, която вече ни предоставихте. Бих се интересувал. Благодаря, господин Фос. Господин Станканели е последен и след това координатор ще отговори на зададените въпроси. Господин Станканели. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Копач, за вашето изказване и за отговорите. И аз ви поздравявам, защото напълно споделям вашите е, виждания от името на нашата група и аз лично искам да ви уверя, че може да разчитате на всяческо сътрудничество по време на вашия мандат. Защото, както казаха и колегите, това е един важен мандат в интерес на децата. Особено високо ценя вашия подход, който се основава на висшия е интерес на детето. Разбира се, в международното право това е признат принцип, но имам предвид нещо съвсем конкретно. Висшия е интерес на детето е, трябва да бъде и преди е, интереса на родителите и бъдещите родители в, име, в, в, в качеството на осиновители. Най-важно е кое е добро за детето и в цялата тази иерархия на интереси и ценности, тези на детето трябва да излязат на първо място. Вие сте е, човека, който е най-подходящ да говори по този начин, като имам предвид е, вашата специалност, вашия опит е и съм сигурен, че така ще можете да утвърждавате този принцип. Интереса, потребностите и щастието на детето стоят над всичко, над някои понякога егоистични интереси. знаем добре е, конвенцията от 80-та година, какви практически трудности е, има при изпълнението. Особено голямо е, внимание трябва да обърнем на този въпрос. Един италиански родител, женен за японка, не е в състояние да се свърже с детето си. Как... Вие споменахте този въпрос. Какво конкретно може да се направи? Така че италианския родител, който не може да се види с своя син – Нищо в националното законодателство на Япония не му гарантира възможност е, за прилагане на принципите и възможностите за поддържане на контакт с детето. Ето това са конкретни случаи, по които трябва да се работи. И е, много се надявам и на конкретни отговори. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Mrs. Благодаря, господин Санканели. Госпожо Копач, имате думата. Благодаря за всичко, което казахте. Аз ще черпя от вашия опит в ежедневната ми работа. Защото никой не може да я каже, че е най-умния и че опита няма значение. Не трябва да преоткриваме топлата вода, трябва да черпим от опита на тези, които са работили в съответната област. Когато става въпрос за конкретни случаи, средно имаме 50 случаи годишно. Става въпрос за отвличане от някой родител – Честно казано, моето положение е малко по-особено, защото в моята държава през последните три години говорим за отвличане от баща. Бащата е от Белгия, детето е отнето от полски град, където живее малката, сега той е в Белгия с бащата. Разбира се, в медиите се говори за незаконно отвличане – Майката, която е дала интервю за печата, одобрява действието на съда, че е възложил на нея родителските права. Положението е малко сложно. Казва се, че бащата няма права. Белгийският съд е дал родителски права на бащата. И това не се знае в полските медии. Така че много трудно е да се даде преценка в такива случаи. На второ място изпълнение на Брюксел 2А. Не може да има две паралелни производства в две държави едновременно. Държавите членки трябва да изпълняват нормите на Брюксел 2. Това е европейско законодателство, което има примат пред националното. Както каза и председателя, става въпрос за крехки човешки същества. Децата страдат заради конфликти между родителите, не между родителите и детето. Децата са член на семейство и нямат никакво влияние при такива конфликти. Ние трябва да черпим от опита, да направим всичко възможно, така че парламента и комисията да мислят за правата на човека като правата на пълнолетните деца, защото много скоро децата ще станат пълнолетни и трябва да зачитаме правата им от най-ранна възраст, когато още нямат никаква възможност да въздействат върху случващото се. Ние трябва да обърнем внимание на комисията към ролята на медиацията и колко е важно да се създаде доверие в медиацията. Това е по-малко травмираща процедура за децата от съдопроизводството. Едно нещо е сигурно. Всеки съдебен акт трябва да бъде зачитан и изпълняван. Държавните органи понякога изпълняват бавно съдебните решения и това е причината, поради която координатора по правата на децата получава толкова много електронни съобщения и телефонни обаждания. И в заключение, аз съм категорично убедена, че благодарение на вашия опит и дълбоки убеждения за ползата от нашите инициативи ще постигнем успех. Искам да се обърна към всички политически групи, защото в темата няма политически окраски. Човек или иска децата да са щастливи, здрави, да имат равни права, да се чува и техния глас. За това става въпрос по време на конференцията от ноември. Аз ще черпя от вашия опит и в бъдеще ще се вслушвам и в гласовете на децата, защото те могат наистина да ни изненадат. Благодаря. Vice President, Coordinator, thank you, thank you. Госпожо координатор, много благодаря за вашето изказване. Сигурни сме, правата на децата ще бъдат в добри ръце. Ние ще продължим да си сътрудничим много всеобхватно и ще ви каним редовно за подобна обмяна на информация в нашата комисия. Много благодаря още веднъж. We continue with the agenda. Продължаваме по дневния ред на днешното заседание. Стигаме до точка 15. Правила и принципи за механизмите за контрол от страна на държавите членки при упражняването на изпълнителни правомощия от комисията. Давам думата на докладчика господин Сайер. Благодаря, извинявайте за забавенето. Това е доста спорен през последните години въпрос, доста дискусионен, не заради позицията на парламента, а защото няма сериозно развитие в областта от страна на съвета. Искам да се извиня на всеки в комисията, който смята, че сме закъснели много. Сега има ясен график и се надявам, че ще можем да гласуваме в края на април. През 2017 в февруари комисията представя предложение за реформиране на системата на комитология. Целта е по-голяма прозрачност и отчетност при изпълнението на европейското законодателство в някои доста спорни политически области – Мерките са следните. Промяна в режима на гласуване на последния етап от процедурата по кометология, участие на националните министри, като се позволи на комисията да сезира комисията по жалбите на министерско равнище, ако националните експерти нямат позиция, увеличаване на прозрачността при гласуване в активната комисия. Комисията може да препраща въпроса до съвета на министрите, ако комисията по жалбите не излезе с позиция. Има ясно изразена неохота от страна на съвета да се работи в тази област, независимо, че Лисабонския договор постави голям акцент върху тази нова област на политиката. Правилата за гласуване Правилата, които са следвани до момента, водят до някои спорни моменти, не от процедурна гледна точка, а от съдържателна гледна точка. Никой не се интересува от общите принципи, а от това, че в някои случаи при взимането на решения има проблеми и резултата не е такъв, какъвто е бил желателен за парламента или пък даже за съвета. Това бе ясно за комисията, затова и предложи промяна в системата. Тук в парламента имаше допитване от ресорните комисии. Те бяха помолени за становище. И моят доклад, който искам да ви представя, отчита становищата на всички ресорни комисии. Аз работя вече 10 години по процедурата по комитология и винаги съм държал да се придържам към становищата на комисиите, с които работим, защото процедурите по комитология в някои случаи се различават моята роля в рамките на Комисията по правни въпроси беше да, обобща, да обобщавам становищата. А, има особености в различните комисии, но аз не виждам ролята си като а, човек, който променя становищата на отделните комисии, а просто който организира а, и обощава становищата. Като цяло подкрепям предложението на комисията, очертавам някои правно възможни методи с различни варианти в рамките на предложението на комисията, но нямам нищо против по същество против предложението. Обсъждахме заедно с моите колеги от политическите групи и като цяло всички са за. А, обсъждането беше по време на пленарната серия, сесия в, през януари. Общата идея е да има повече правна сигурност, повече информация за гражданите, повече прозрачност на процедурата по комитология. не е нужно да се разбира в подробности процедурата по комитология. По-важно е да се разбира същината на въпросите, които попадат под обхвата на тази процедура. Но като цяло процедурата може да бъде по-ефективна и по-бърза. Имаме различни предложения относно представителството на държавите членки на различни заседания. Има предложения на, за това на какво ниво трябва да се провеждат отделни срещи, особено в случай на липса на становище. А, също така комисията трябва да има възможност да излезе становище без забавяне. Новото в моя доклад е относно функционирането на регистъра по комитология, който не е много удобен за използване. Опитвам се да подобря предложението на комисията също така в смисъл такъв, че държавите членки трябва да обнародват своята позиция и да я аргументират. 28 февруари е крайният срок за подаване на изменения и до 21 март е, е срокът за гласуване. Това е дълга работа по това досие, почти две години и е, в крайна сметка ще можем да приключим е, този дебат. И накрая поздравление за избора ви за председател на Комисията по правни въпроси и желая ви успех. Благодаря, е, господин Саер. Мисля, Еболас има думата. Благодаря, господин председателю. И аз искам да благодаря на господин Заер за неговата работа и неговия доклад. Съгласна съм с повечето от измененията, предложени от господин Сайер, особено с повишаването на прозрачността, по-голямото участие на гражданите и подобряването на потока на информация. По отношение на участието на гражданите и повече прозрачност, приветствам предложенията изменения 1, 4, 5 и 9 по този начин, с тези изменения, гражданите ще могат да проследят какво се случва по време на обсъжданията. По отношение на потока от информация, приветствам изменения 3 и 8. Те укрепват ролята на парламента. Аз по-скоро бих предпочела обвързваща разпоредба, отколкото е, доброволна. Парламентът е орган избран от европейските граждани и за това трябва да е задължително парламентът да получава повече информация. Съгласна съм с повечето от позициите на господин Сайер. В същото време би ми се искало господин Сайер да отстрани някои неясноти. Би ми се искало да е по-ясно какво означава в изменение 2 и 7 достатъчно по-високо политическо ниво и какво е различното спрямо предложението на комисията срещата да са на ниво министър? Аз мятам, че предложението на комисията е подходящо, защото всъщност става въпрос за обвързващо за съответните държави и за тяхната позиция становище. в изменение 9 аз мятам, че трябва да поискаме и аргумент за позицията против на някои държави. Вие споменахте, че независимо от а, гласуването на различните държави, те трябва да се аргументират, независимо дали са за, против или са се въздържали. Аз искам да внеса на по-късен етап изменения от а, моя страна и се радвам и за бъдеща плодотворна а, работа заедно. Thank you very much, Ms. Bolat. Uh... Благодаря, госпожа Бот. Иска ли комисията да взема отношение? Благодаря, господин председател. Искаме да благодарим на вашата комисия и на господин Сайер за доклада. Действително дълго се работи по това досие. Е, то не е единственото в тази област. Както знаете, ние приключихме е, работата си по първата част на адаптирането на е, регламента RPS За сега напредъкът е малък. Знаете, че съветът не ни подкрепи, но се радваме, че през януари, по време на пленарната сесия, ясно заяви, че иска да продължи работата си по това досие. Знаете, че е нашето предложение от преди две години и се радваме, че вашето намерение е да постигнете напредък. И за това ние поставихме това досие в нашите приоритети и в работната програма, която приехме през януари. Позицията на Европейския парламент ще ни помогне да възобновим преговорите си с съвета. Не можем за сега да предвидим колко ще бъде лесна тази работа. Искам да изясня как стигнахме до това предложение като комисия. Няма промяна в ситуацията. Регламента за комитологията, според нас, все още изпълнява своята функция и има само малък и непроменящ се брой случаи, в които апелативният комитет не може да излезе със становище и трябва да изменим регламента, за да се избегнат такива случаи. Ние предлагаме четири посоки на изменения, като например различен начин на изчисляване на гласовете в рамките на апелативния комитет, допълнителна допълнителни заседания на апелативния комитет на ниво министри, повече прозрачност относно гласуването на държавите членки в апелативния комитет и право да се отнесе въпроса до съвета за становище. Вие искате допълнителна прозрачност за... относно вота на държавите членки. Ще разгледаме вашето предложение – а, ние сме предвидили повече прозрачно само за гласуването в апелативния комитет. А по отношение на регистъра по комитология и коментарите, които направихте днес, те изцяло се вписват в сегашната ни работа да модернизираме регистъра по комитология. Смятаме да го направим до края на лятото на 2020 година. Например, да въведем възможност за търсения по област на политиката. Този нов регистър ще бъде подобен на регистъра ни за делегираните актове. Този проблем, както и другите, които вие повдигнете, ще бъдат разгледани от нас. А по отношение на съвета ще видим в рамките на законодателните процедури до какви решения ще стигнем. Благодарим ви за доклада и се радваме да продължим да си сътрудничим по това досие. Благодаря. Благодаря. Сега преди да дам думата отново на господин Сард, само да ви напомня, че 28 февруари е крайният срок за даване на измене, изнасяне на изменение. Господин Сар, много благодаря на моите колеги и на комисията за техните изказвания. Защо съм дал тези предложения за изменения по регистъра и по прозрачността? Знаете, че по това досие работата беше в задънена улица. И знаете, че след Лисабонския договор основните въпроси още не са разрешени. Знаете, че парламентът няма правомощия да предизвика някаква промяна в позицията на съвета, така че тук топката е в комисията. Попитахте ме за прозрачността и за привеждането на аргументи, както и какво означава достатъчно високо политическо ниво. Тези изменения целят да запазят общия дух на работа и на прозрачност. Искаме да сигнализираме на съвета, че сме готови на компромиси, заедно с докладчиците в Сянка ще намерим обща позиция, но искаме да дадем знак на съвета, че парламентът иска да продължи и да преодолее този застой. И като цяло повишаването на прозрачността е една от основните ни задачи. Съветът за сега а, няма мотивация да излезе от а, този застой, така че е нужен известен натиск. В рамките на процедурата по комитология през последните 10 години съм срещал такива случаи, в които комисията дори и да има мотивация не се придвижва, т.е. не предприема действия. Въпрос на тълкуване е по какъв начин и доколко е важно нивото, на което се провеждат допълнителни срещи, дали ще е на ниво министри, за съвета това би означавало да променят начина си на работа и да въведат нещо ново. А, по отношение на прозрачността, аз смятам, че повече прозрачност би била добре. Нека да видим какъв ще бъде резултатът от преговорите и от по-нататъчната ни работа с колегите. Благодаря, господин Сайер. Сега преминаваме към 16-та точка от дневния ни ред. Етични аспекти на изкуствения интелект, роботика и свързаните с това технологии. Ще продължа на испански. Ще ви дам няколко минути да се подготвите с превода. Сега преминаваме в неизследвана територия. Става въпрос за нови е, територии, нови технологии, които вече са реалност и ще стават все по-важни за в бъдеще. Очакваме и големи технически проблеми, свързани с това. Предстои създаването на първи правни норми във връзка с развитието на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с това технологии. Така че ни предстои обобщаването на много а, трудове изследвания, а, на а, технически а, а, лица, юристи, философи. Изправени сме пред а, огромна задача. Трябва сега да се вземем с нея. Няма да е лесно. Имаме малко време, защото в крайна сметка трябва да стигнем до правни разпоредби, които да отговарят на сложната реалност, която освен това е и много динамична. Тези технологии се развиват ежедневно и едва ли можем към настоящия момент да предвидим как ще се развият те в бъдещите месеци и години. Трябва да бъдем достатъчно гъвкави, а в същото време а, нашите разпоредби да бъдат и достатъчно ефективни. Както казах, нямаме много време. Какво имаме планирано? На 18 март ще имаме изслушване с технически експерти. През април ще ви представим проект от доклад който вече има определена структура. Комисията също иска да представи предложения и би било добре ние да го изпреварим. Затова през юли трябва да говорим по окончателен текст на нашия доклад в тази комисия така че през септември и октомври да можем да гласуваме окончателния доклад в пленарната зала. Както казах, нямаме много време. Това ни поставя под натиск. Трябва да работим ефективно. Както казах, целта ни е да имаме обвързващи правни разпоредби за тези области. Аз съм на разположение за разговори на всички политически групи, представени в тази комисия. Всички ние трябва да се обединим около правна норма, която да е приемлива за всички, да е достатъчно балансирана, да бъде абсолютно правно обвързваща, да поставя високи изисквания. От друга страна, трябва да направим така, че тези разпоредби да са гъвкави, за да не си сложим за бъдеще препятствия. Аз искам да съм амбициозен докладчик и да направим предложение, което да има добавена стойност в областта на всички нови технологии в Европа. искаме да бъдем водещи, да дадем сигнал към останалата част от света и да поставим жалони за бъдещото развитие на, тези, на тази област. Изкуственият интелект не е технология, която сега се въвежда и трябва да бъде наблюдавана. Искаме да контролираме от самото начало създаването на тези технологии, разработването. Искаме да можем да контролираме както процеса на разработка, така и на приложение в областта на изкуствения интелект. Има потенциал тази технология да включва машини, които се самообучават. Това ще има последици, които не можем да предвидим към този момент и трябва да предвидим възможност за контрол. А, така че трябва да внимаваме да не а, вземем решения, които ще ни вържат ръцете за в бъдеще. Освен това, трябва да отчетем общите права на човека като допълнителен аспект, недискриминация, устойчивост по отношение на околната среда, равнопоставеност на половете. Всички тези аспекти залегнали в основните договори на Европейския съюз – те трябва да бъдат отчетени и да бъдат част от новите правни норми. В тази област е изключително важно да имаме обратна връзка и да достигнем до обща позиция. Ще работя с докладчиците в сянка в тази посока. Има и особено важни за мен неща. Първо, как ще подходим за мен подходът в този случай е почти толкова важен, колкото и съдържанието. В момента сме на парага на нова реалност, която ще преобрази цялото ни общество. И тя е толкова важна, колкото и първата индустриална революция. Когато всички нови технологии навлязат в производството, в сферата на обществените услуги, ще имат огромно влияние. Трябва да сме наясно колко са важни тези технологии за напредъка на обществото. Но е също толкова важно да отстраним всички страхове, опасения в тази връзка. Може би сте чували коментари в социалните медии във връзка с изкуствения интелект, които са по-скоро в областта на научната фантастика и на дистопията. Така че трябва да преодолеем страха на гражданите, да изясним какво означават новите технологии за пазара на труда трябва да работим с опасенията на гражданите, за да ги разсеем. И в тази връзка искам да се обърна с въпрос към членовете на нашата комисия. Как да включим гражданите? Не само Асоциацията на потребителите, а и според мен трябва да включим пряко потребителите. Например, ползвателите на обществени услуги по здравеопазването. Те трябва да бъдат включени, трябва да им бъде обяснена новата реалност, за да стане тя осезаема за тях, за да могат и нашите решения да бъдат прияти по-добре. Всяко решение, което вземаме, трябва да го вземем заедно с гражданите, защото те ще бъдат определящи и трябва да приемат нашите а, решения. И нещо друго, върху което работя дълго време, как размишленията ни могат да бъдат оформени като правна разпоредба, която да дава от една страна достатъчно правомощие за контрол, на различни институции, на държавите членки, на различни органи на национално ниво. За сега ми е трудно да си го представя без създаването на нова европейска агенция, която да осъществява както надзора, така и съблюдаването на новите разпоредби на европейското законодателство. Този процес е в развитие. Размишлявам как от какъв характер трябва да бъде тази нова институция. Някои искат създаването на комисия по етика. Във всеки случай бих искал да обсъдим и този въпрос с вас. Искам да подчертая и още нещо. Изцяло съм на ваше разположение, не само по време на формално, на официално заседание в комисията, в момента в който се определят докладчиците в сянка, ще бъде на тяхно разположение за обсъждане на въпроси, свързани с тази тема през следващите месеци. И без да съм арогантен, ще си позволя да ви изпратя една статия, която публикува в цифровите медии в Испания. Според мен, ако се запознаете с нея, ще знаете каква е нашата, моята позиция във връзка с новите реалности. Статията е на испански. Надявам се, че ще намерите начин да се запознаете с нея. това е моят принос. Стефан. Благодаря и аз искам да ви поздравя за новото побръще като председател. Поздравления за новата ви длъжност. Благодаря за встъплението по темата. Има три доклади. Този е много важен. Това не означава, че другите не са. Аз също имам доклад за правата за интелектуална собственост. Този доклад е важен, защото той е много представлява голям интерес за политиците, каквито сме, да помислим за рамката, да се премахне несигурността, свързана с използването на изкуствен интелект. Също така темата е източник на сериозно притеснение сред гражданите. Липсва доверие в новопоявяващите се технологии, а всички предприятия очаква с нетърпение да видят каква нормативна уредба ще бъде разработен от Европейския парламент. Поради тези две измерения докладът е много интересен. Искам да поздравя и докладчика за съвместната дискусия. Много е важно всички групи да бъдат включени в нея, да се обсъдят и етичните измерения на бъдеща нормативна уредба. Имам два въпроса. Първо, регулация или липса на регулация? Кое трябва да се регулира? и какъв тип регулация да се приложи. За вас приключена ли е тази тема? И в регулацията ще се ръководите само от основните принципи ли? Правата на човека, равенство между половите и така нататък? Или от приложението? употребата, т.е. относно технологиите, които могат да се появят и могат да доведат до притеснение след хората. Да се видят кои са границите, червените линии от етична гледна точка, които не трябва да бъдат пресичани. Втория въпрос е малко по-конкретен относно използването. Използването, което е обект на политическа дискусия и интересува много гражданите. Как ще уредите това във вашия проект доклад? Как ще разгледате аспектите на този конкретен проблем, който води до голяма политическа истерия заради политическата си деликатност, както за политиците, така и за гражданите. Благодаря. Заповядайте господин Бреер. Много благодаря. Защо е толкова важно да говорим за етичните измерения на изкуствения интелект? Защото кодът е закон и кодът трябва да бъде по същия начин демократично регламентиран, както всичко друго. Именно за това е толкова важно. Ако обсъждаме етиката в изкуствения интелект, възниква въпроса кога е неетичен изкуственият интелект. Как можем да го определим? Кой е изкуственият интелект, който не е съвместим с нашите ценности, и принципи и функционирането на нашето общество? Мога да ви дам само един пример. Това е контрола на изображенията на лицата. Тази технология е спорна поради няколко причини. Първо, много често се стига до фалшиви положителни резултати е, и оттам е, е, неоснователно инкриминиране. Второ, за хора с друг цвят на кожата, за възрастни, тази технология не функционира много добре и най-сетне – тази технология има смразяващ ефект за обществото. Защото където и да отидем, е, трябва да си зададем въпроса, мога ли е, да обясня правдоподобно защо съм тук, защо се срещам с този или онзи. Технологията за масово установяване на самоличността на гражданите е неетична, защото е несъразмерна. И трябва съвсем ясно да заявим това и да се погрижим подхода на комисията към изкуствения интелект да включва забрана на неетичната употреба на тези технологии. Ето за това става дума в този доклад за етичната и неетичната употреба на изкуствения интелект. Благодаря. Благодаря, господин Бреер. Господин Станканели, доста хора поискаха е, думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас и на докладчика. Съгласен съм, с някои колеги, които поискаха тази инициатива да бъде продължена, защото тя има голямо значение. Голямо, аз бих казал стратегическо значение. Защо? Защото изкуственият интелект е логически парадокс. Аз разбира се, окрупнявам нещата, но искам да изясня тезата си. Има ли право на избор? Ако може изкуствен интелект да взема, да прави избор, тогава това е един инструмент, който е създаден от истински интелект, от а, човешкия интелект, от този, който прави избор и взема решение. Тогава мога да съм съгласен, че изкуственият интелект този смисъл е услуга за. Аз не обичам думата човечеството, затова ще кажа човека. А, услуга за човека, който създава всички тези технологии за това е възможно тук да се постигне споразумение. Етиката винаги е над робота, робота на интелект. То е нещо създадено от интелекта. Не мога да го приема като интелект. Е, е Ето защо благодаря за призива на докладчика да работим в комисията с всички колеги, с хората, които имат юридическа компетентност и могат да съвместят правото с необходимостта да се а, даде сигурност на нашето общество. Така че създаденото от човека да не влиза в противоречие с нашите принципи, с нашите ценности. Като докладчик в сянка за нашата група по това досие, ще направя всичко възможно да проуча максимално много аспекти, които гарантират отговорност и сигурност. Мисля, че това е най-важно. Имаме и друга точка в дневния ред, когато го... говорихме за отговорността на търговците а, онлайн. И тук същия елемент има първостепенно значение. Тук е, аз искам да придам един културологичен подход към това, което обсъждаме и по което ще работим. Надявам се, че ще направим стъпка по-нагоре, за да можем да направим разграничението между естествения и изкуствения интелект и така да оценим етичните аспекти. За когато говорим за агенция, малко се притеснявам винаги, когато говорим за някакви свръхструктури, които стоят над определени органи или дейности – иска докладчика да обсъдим възможността да се създаде една агенция. Тук имам моите съмнения, но аз съм готов да работим съвместно, за да постигнем един правен резултат, който отговаря на условието да не изравняваме изкуствения интелект с човешкия. Защото, както казах, изкуствен интелект това е противоречие в термина. Благодаря. Félicitations pour votre élection. Благодаря. Поздравления за вашия избор. ЕНЕП ще участва в тази сериозна дискусия. Ние си даваме сметка, че има доста деликатни аспекти при подобна дискусия. И има сериозни затруднения в нормотворческата дейност по етични въпроси. Имаме лична етика и колективна етика, която е много по-сложна тема. Ще се опитаме да действаме и единственият начин, според мен, е да действаме уверено без идеология и смирено, но и със съответните убеждения. А първото е, че етичните въпроси на изкуствения интелект не означава, че трябва да оставим на страна сериозната възможност, която разкрива подобна нова технология. Евентуалните ползи на изкуствения интелект за здравето, за сигурността, ежедневния живот – да, имаме дебат за лицевото разпознаване, но все пак ползите са много сериозни за европейските граждани, че обсъждането на етичните въпроси не трябва по никакъв начин да пречи пред тази обществена и економическа възможност, която разкрива изкуствен интелект. Но също така има и една отговорност да направим така, че да има доверие в тази нова технология, да не оставяме настрани основните ценности в основата на Европейския съюз, да не оставяме на страна основните права, които трябва да бъдат запазени, а именно защита на личните данни, право на неприкосновеност на личния живот. Да, всичко опира и до интуиция, здрав разум, баланс – трябва да направим една демонстрация, че прогресът не прече на етиката и етиката не прече на прогреса. Това е двете неща, които трябва да уредим и се радвам, че докладчика е толкова воодушевен, когато представя предизвикателствата, върху които трябва да мислим и се надявам, че ще се действа надпартийно, защото отговорностите, свързани с подобна тема, са сериозно бреме за плещите. Благодаря. Докладчика има отново думата. Лефло? Дали комисията преди това иска да вземе отношение? Заповядайте. Thank you very much. Um, Благодаря много, господин председател. Ние от комисията приветстваме доклада защото той е своевременен и много важен. Както знаете, комисията ще приеме своята бяла книга за изкуствения интелект утре. И комисаря Бретон е, ще има среща заедно е, с комисаря Рейндърс тук в е, четвъртък, за да споделят мисли по тази тема. За това е чудесно, че Европейския парламент и Европейската комисия са в синхрон по тази толкова важна тема. Съвсем ясно ни е, че трябва да бъдат ангажирани много активно и гражданите, защото това е, е един обществен дебат. Знаете, че след публикуването на Бялата книга следва обществена консултация и именно в нея се надяваме на максимално активно участие. Много изказвания днес се е, насочваха към ключовата дума равновесие. Ние също искаме да се постигне такова равновесие между стремежа за иновация от една страна и правна сигурност и яснота от друга. Трябва да се уравновесят тези два аспекта на изкуствения интелект, за да се подпомогнат иновациите, да се използва пълноценно техния потенциал и същевременно това да не създава тревоги и неяснота за гражданите и предприятията. Разбираме, че тук говорим за много динамично променящи се технологии. Въпреки всичко ни трябват ясни правила. Дискусията с парламента винаги ще бъде много полезна. Ние със сигурност по аспектите, за които говорихте, ще вземем отношение. В Бялата книга се говори за снимането и проследяването на биометричните данни. Голяма част от гражданите се тревожат именно от този въпрос. Дали сега трябва да се говори за агенция или не, според мен е прибързано да се решава. Първо трябва да се реши какво точно ще е съдържанието. Освен това, е, имаме и структура за наблюдение е, AI Watch, е, която се занимава именно с тази тема. Мисля, че е добре да изчистим първо съдържателната част и после ще видим как ще се продължи по-нататък. Благодаря. Благодаря, Иван. Имаш думата. Благодаря. Аз не ви поздравих за избирането ви за председател. Сега го правя чудесно е испанец да бъде председател на парламентарната комисия. Позволете ми сега да отговоря на някои от поставените въпроси и да се включа в толкова важната дискусия по теми повдигнати от други. Господин Сежурне зададе много ясен въпрос. А значи, той говори отлично е, испански и сега в, учти, е, в знак на учтиво свали слушалките си. Мисля, че тук трябва да се разпрострем максимално широко. В смисъл, че правилата трябва да бъдат така формулирани, че да могат да бъдат съобразени с общите насоки, а не с някаква конкретна технология. Тоест, трябва да почнем с общите принципи и след това да слезем на браншово или секторно равнище. Така ще можем да обхванем максимално широк кръг от структури и организации, които работят в областта на изкуствения интелект – Според мен, ни се струва, че тези технологии са а, като а, чудовището Франкенштайн, което излиза изцяло от контрола на човека. Има а, такова безпокойство, което се изразява от а, мнозина, но когато въвеждаме регламентация, трябва също да бъдем много внимателни и трябва да дадем градивен принос, включително и чрез осведомяване на гражданите, разсейване на страховете и на яснотите, свързани с тези технологии. Нещо повече, нашият принос може да се изразява и в определяне на критериите за допустимост спрямо европейските ценности разпознаването на изображения на лица е проблем. Но много вероятно е след 3-4 е, години положението да се промени и технологията да е така усъвършенствана, че сега съществуващите рискове и проблеми да бъдат преодолени. В момента да, може да се говори за дискриминация при тази технология, но нещата могат да се пременят. И да довърша отговора си, искам правилата да бъдат пределно общи. Разбирам също така, че Бялата книга на Европейската комисия ще ни помогне в това отношение. И като стъпим на тази основа, ще можем да направим равносметка на рисковете, свързани с една или друга технология, военните технологии, технологиите, свързани с разпознаването на изображения, технологиите, свързани с личните данни, трябва да бъдат огледани много по-внимателно, отколкото технологиите за разпределяне на свободните паркоместа. Ето това са етичните аспекти, които си представям. Сега към господин Станканелли. Добре е да бъдем философи и културолози в подхода си, защото това е цивилизационна промяна – и трябва да мислим за онова, което ни обединява. Като надмогнем идеологическите си различия. Защото правната рамка трябва да се споделя от всички. Можем да имаме различни мнения, но ние определяме правила, които са устройствени, в този смисъл конституционни, ако мога да направя такава аналогия по своя характер. И същевременно важно е да присъства и културния елемент. Както мнозина казаха, огромни са възможностите за развитие на технологиите за производството, за намирането на по-добри решения в здравеопазването и в някои други чувствителни области. Там технологиите могат да ни помогнат да разрешим проблеми, над които са си блъскали главата учени и философи повече от век. Това е огромна възможност, но от етична гледна точка – мисля, че имаме още една допълнителна възможност. Екоустойчивостта, равенството между половете са все въпроси, които също могат да бъдат решени чрез е, този инструментариум, ако той стъпи на здравата основа на принципите, ще постигне много по-голям напредък е, под етичните въпроси, отколкото до сега. Разбира се, в крайна сметка, контролът е от страна на човека, но в много голяма степен, чрез ясни правила и принципи, можем да избегнем случайността и произвола в решенията и действията. И накрая към комисията. Благодаря на комисията, че присъства и изрази становището си. Но бих искал да кажа няколко думи за графика на работа. В никакъв случай ние не се съревноваваме с комисията. Най-важно е да вървим напред с еднаква скорост, за да имаме плодотворен обмен на мнения. С парламента и с комисиите – мисля, че можем да си бъдем взаимно полезни. Защото според мен нашата работа може да има мирогледно значение, може да доведе до поврат в начина по който възприемаме света. Очаквам с нетърпение бялата книга утре. Тя ще хвърли повече светлина върху темата, по която работим и ще ни даде храна за размисъл. Благодаря. Благодаря. Минаваме към точка 17 от дневния ред. Господин Фос като докладчик има думата. Благодаря, господин председател. От гледна точка на графика сме структурирали досието по подобен начин като предишното. Искаме да работим експедитивно, за да се справим още преди лятото. Като говорим за изкуствен интелект, тази тема е доста широка. Не всичко ще бъде лесно разбираемо за всички. Трябва да обърнем специално внимание на въпросите, свързани с отговорността и а, да обърнем внимание на всички фасети от използването на изкуствения интелект. Като тук не става въпрос за освобождаване от отговорност, а особено в случаи на щети трябва да се предвидят и съответните а, обещетения. И тук има множество въпроси, като например предоставянето на доказателства или признаването на съответни доказателства и а, тук а, целият процес на доказване на щети и вреди а, във връзка с използването на изкуствен интелект често пъти е много трудно да се приведат доказателства, но това не означава, че не трябва да има отговорни лица. И тук трябва да осъществим връзката между тези въпроси. В националните законодателства или в гражданското право вече има разпоредби, свързани с отговорността. А, във връзка с доклада на Тимо Въркен съм а, споменавал това, това въжи и за етичните аспекти, че имаме нужда от общо европейска разпоредба. Казвам го не само защото комисията присъства, не че комисията е проблем, но смятам, че комисията може да отвори тази тема в връзка с това, че на един единен вътрешен цифров пазар трябва да има и едини европейски разпоредби. И не бива да има разпокъсаност в 27 национални законодателства. В различните комисии трябва да също когато обсъждаме тези въпроси, трябва да обсъдим различните рискове, свързани с технологиите. Трябва да обсъдим и конкретни решения. И тук трябва да се замислим по какъв начин се предлага а, изкуственият а, интелект, а, как точно могат да се появят а, вреди. И а, тук с а, колежката Гепард, а, както и във връзка с а, цифровото съдържание сме обсъждали въпроса за актуализирането на съдържание и по какъв начин може да се влияе отвън на изкуствен интелект и на процесите, които протичат в тази връзка. Можем да помислим и по въпросите за носене на опосредствена отговорност Например, хора, които си служат с а, а, изкуствен интелект, особено в медицинския сектор. Например, ако по време на операция се използва робот, това не уневинява и не снема цялата отговорност от съответните хирурзи. И трябва също така с помощта на съответните осигуровки и застраховки, да се намери решение за различни проблеми, свързани с софтуера, хардуера, проблеми, които проистичат от различни дефекти. Всичко това трябва да бъде разгледано когато говорим за отговорност при използването и работата с изкуствен интелект. Благодаря, госпожа Гепхарт има думата. Благодаря. Аз имам удоволствието да работя от името на моята политическа група с Аксел Фос. Радвам се, че вече сме единодушни по една точка. Това не непременно е така, а именно, че има нужда от европейска разпоредба. Виждаме, че има държави, в които вече се мисли а, за различни решения в Германия, Дания, Малта. Те обсъждат национални решения. Не бива да допускаме да се стига до подобни национални решения, защото това няма да е добре за вътрешния пазар, така че трябва да работим бързо за намирането на европейско решение. Както казахте, материята е много обхватна, много тежка. Някои могат да кажат, че има разпоредби за гражданската отговорност, за отговорността, не могат ли те да бъдат използвани. Тук трябва да отчетем, че има разлики в определенията за продукт. И те, тези досегашни определения, например, не обхващат интернет на нещата. Нашата задача е да намерим решение да включим целият асортимент от нови продукти с вграден софтуер в това определение, а също така трябва и онези а, услуги, които предвиждат софтуер, но не предвиждат материален продукт, те също трябва да бъдат включени в тези разпоредби и трябва да намерим решение. Друг въпрос, с който трябва да се заемем е, например, как да се предложат е, и признаят е, доказателства за вреди е, и щети от използването на продукти. Този въпрос за сега не се е поставил, понеже до сега продуктът е бил материален продукт и ако той е дефектен, това е ясно при е, новите продукти е, с е, вграден софтуер и при изцяло цифровите услуги, това не е толкова ясно. друг проблем, например, е дали не трябва да се обърне доказателствената тежест, защото ако а, един софтуер доведе до а, взрив, например, аз не мога да докажа, че а, това е по причина на дефект на софтуера. И всички тези случаи не са покрити от досегашното законодателство. В момента, в който чрез актуализация се промени софтуера, това е положение, което също не е регламентирано до сега дали това е нов продукт, трябва да се помисли как за в бъдеще ще бъде уредено това. Експертната комисия, която консултира Европейската комисия, прави предложение да се намери решение за групи продукти с висок риск и да има разделени между разпоредбите за рискови продукти и за ниско рискови продукти. На мен не ми е ясно как ще се направи това разграничение. Експертната комисия определя високо рисковите продукти като такива, които по своята същност крият риск при употребата но какво правим, например, в случаи, в които тези високорискови продукти, например в областта на медицината, се използват от едно единствено лице, какъв е техният риск и как той ще се определя. На мен ми се иска Европейската комисия да не възприеме съвета на експертната комисия, защото това би довело до предложение, за, до едно предложение, което ще създаде за бъдеще много работа за съдилищата. Трябва да има общо европейско решение, което а, е по-просто. Това са основните въпроси, които предстои да обсъдим. И все още не е ясно до какви заключения ще стигнем. Много съм любопитна какви ще бъдат предложенията от страна на Европейската комисия. Аз съм изцяло на ваше разположение за съвместна работа, господин Фос. Не за първ път работим заедно. Това не винаги е лесно, защото често пъти мненията ни се различават, но с голямо удоволствие ще приема това предизвикателство. Много благодаря, Личе. Благодаря на докладчика господин Фос за дадените разяснения. За да приемат изкуствения интелект юридическите и физическите лица, доверието от ключово значение. Вие споменахте за експертната група на високо равнище – която също е посочила, че има много правила за отговорността. Няма нужда да преоткриваме изцяло топлата вода. Съгласна съм тук. Съгласна съм, че по-добрия вариант е европейския подход, за да се предотврати разминаването между държавите членки. Някои от въпросите бяха засегнати вече от госпожа Гепхард. Високо и ниско рисковите приложения и как да се прокара разграничителна линия между тях. Подхода и е интереси, но не трябва да се стигне до случайно разграничение и да оставим на съда в крайна сметка да реши кое е ниско и високо рисково. Тук е хубаво да чуем вашето мнение, мнението на комисията, как да се прокара разграничителна линия защото отговорността, да речем, дали влака ще дойде на време е една, а е съвсем друга, ако бъда ударена от автономен автомобил. Друг въпрос, е от групата на високо равнище, касае режима за гарантиране на отговорността което ще помогне на потребителите на изкуствен интелект да добият повече доверие. Но се питам как ще изглежда подобна гаранционна схема. Как ще направите така, че да не се отправи погрешен сигнал към дружествата, които реализират изкуствен интелект? Това бяха моите въпроси. Благодаря, господин Бреер. Заповядайте. Имаме проблем на пазара за алгоритми и за информационни технологии. Много често този пазар е пренаситен с уязвими продукти, с ниска себестойност, които обаче не са много надежни производителите пак извличат е, изгода, защото липсват правила за отговорността и няма какво да ги притеснява. Ако използваме режима за отговорността, за да си струват инвестициите в качество и сигурност на информационните технологии, то ще можем да подобрим изкуствения интелект и алгоритмите и то съществено. Трябва да се занимаем с въпроса следва ли отговорността да включва само материалните щети, но и нематериалните щети на лица пострадали от погрешни решения, дискриминация и така нататък. За да използваме отговорността като лост за един по-добър код за по-голямо внимание при разработването на системи и алгоритми. Благодаря. Комисията иска ли думата? Не знам дали колегите ви поздравя за избирането ви за председател вчера. Ако не искам да го направя от името на комисията сега, желая ви успехи. Колегата спомена, че комисарите Райндърс и Бретон ще се явят в четвъртък. Пред това ще представят Бялата книга и доклада. Няма да им изземам техните функции. Просто накратко искам да кажа, че с Бялата книга комисията утре ще приеме и съпъсващ доклад за безопасността и отговорността, свързана с приложенията на изкуствения интелект в Европа. Докладът ще е част от обществената консултация по Бялата книга. Съобщението за изкуствен интелект е от 2018 година и комисията обяви, че ще разгледа нормативната уредба в ЕС и държавите членки и ще провери дали нормите за безопасност и отговорност са съобразени с предизвикателствата за сектора, които носи изкуствен интелект. Повече информация ще прочетете утре в доклада, но принципно в него ще бъдат засегнати предизвикателствата, дали нормативната уредба е пригодна, ще се предложат и решения за консултациите. Докладът е разработен от няколко работни групи. Групата на високо равнище по изкуствен интелект, тя бе спомената, тя представя етични насоки и политически препоръки. Една от тях бе да се следва подход основа на риска, има и друга експертна група с два сектора прилагане на директивата за отговорност за продуктите и друга за общата отговорност. Тази група възприе подхода базиран на риска, който препоръча групата на високо равнище по етичните аспекти. Няма да навлизам в подробности, тъй като доклада все още не е прият. Господин Фолс, госпожа Гепхард, господин Брея, господин Шаймахас засегнаха много съществени въпроси. Сигурен съм, че те могат да бъдат обсъдени след като бъде прият доклада по бялата книга. Комисията очаква с нетърпение бъдещето ни сътрудничество в тази област. Благодаря. Благодаря. Очаквам с нетърпение комисарите Бертони Рейндърс. Господин Болц, имате думата. Едва ли има нещо да се добави. Много се радвам, че ние горе долу мислим по едни и същи точки. Дали това ще е подходът основан на риска, дали ще бъде обновяването. Горе-долу общата ни идея е как да работим върху приложимостта на всички тези разпоредби, така че днес няма да можем да навлезем в подробности, Може би след представянето от страна на комисията на Бялата книга всички ще получим повече информация, може би ще придобием и нови идеи. Не знам дали комисията предлага вече конкретни решения. Във всеки случай ние ще работим за намирането на решение или а, поне ще направим така, че по всички проблеми и въпроси да се говори най-малкото. Преминаваме към 18 та точка. Дискусия права върху интелектуалната собственост за развитието на технологиите на изкуствения интелект. Давам думата на господин Сежурне. Стефан. Благодаря, ще бъда кратък. След етичните въпроси, отговорността идва въпрос за собствеността. обхващаме всички аспекти на изкуствения интелект. В самото начало ще кажа следното. След двата предходни дебата, мисля, че има една важна тема отговорност, собственост, етика. Тя може да се разработва съвместно, за да има последователност между трите доклада. Разбира се, тук трябва да се включи и комисията – но ми се струва, че всичко ще е доста последователно. Има доста взаимовръзка между трите доклада. Ние искахме да има и три доклада и мисля, че трябва да се работи на базата на обчетани от мен подход. За начало искам да кажа следното във връзка с новините, които ни съобщи комисията относно правото за интелектуална собственост имате, имаме нужда от европейска нормативна уредба, която да благоприятства създаването на подобни технологии и същевременно друга важна тема в доклада е да се гарантират нови защитни механизми за създателите на тези технологии – Относно данните, много важно е бързо да се увеличи броя на полезните данни с висока добавена стойност. Нуждаем се от европейско пространство за сигурни данни. Нуждаем се от стратегия за данните. Без това няма как да се постигне напредък. Трябва да видим каква ще е връзката с базите данни и с европейската система в това отношение. Това е много важен нормативен аспект. А що се отнася до споделянето на данни между частни търговски дружества. Нуждаем се от нови правила в сектора, за да се подобри наличността на данните. Трябва да се помисли също така и в европейски план по този въпрос, за да избегнем разпокъсаността на европейския пазар е, – Риска е всяка държава членка да създаде своя собствена нормативна уредба, докато изчаква европейската, която така и да не се материализира. Ето защо е много важно в случая да действаме през едните месеци, да поемем европейска инициатива. Казах, подобряване на личността на данните. Това е много важно за бизнеса на бъдещето но трябва да дадем дефиниция на понятието данни от общ интерес, които трябва да са общо достъпни. И тук въпросът е да постигнем споразумение, кои ще са тези данни от общ интерес, кои са данните, които могат да са достъпни до всички стопански субекти на европейския пазар, кои не. Трябва да се улесни достъпа до пазара, дали ще има привилегирован достъп за някои предприятия до дадени данни и на следващо място създаването на стойност на тези данни и собственост върху данните. Когато говорим за данните, говорим за тези, които ги събират, използват, пускат в обращение – така че в доклада трябва да се помисли и за възникването на нов вид право на интелектуална собственост върху данните. Също така, трябва да помислим и кой ще е собственика на нещо създадено автономно от изкуствен интелект. Трябва да помислим и по този въпрос. Днес възниква въпроса кой ще титуляра при подобни разработки на изкуствения интелект. Изкуственият интелект създава сам алгоритми и нововведения. Който финансира проекта ли който е провел опита, който е създал първите алгоритми ли ще е собственика и след това защитата на нововеденията, реализирани от изкуствен интелект, защитата на разработките им. Това е много важно за предмета на изкуството. Трябва да помислим по въпроса за право на собственост и патенти също така. Това са доста въпроси, които се вписват и в темата отговорност. Тя е свързана и с собствеността, а също и с етиката. Всичко това трябва да бъде починено на един общ доклад. Сега сме в самото начало на дискусията – Така че с интерес очаквам да видя дали няма да възникнат и други въпроси, да се разшири обхвата на дискусията. Благодаря, господин Фос. You, uh... Благодаря, господин председател. Господин Лецки е докладчик в Сянка и се извинява, че не може да присъства днес. За него изкуственият интелект е новата дигитална граница – което ще има сериозно техническо, економическо, социално измерение. Тя е свързана с редица политически предизвикателства в Европейския съюз, интелектуална собственост при изкуствения интелект, връзката с традиционни понятия като изобретател и автор. Трябва да помислим и приложението на изкуствения интелект и връзката му с собствеността, сигурността, неприкосновеността на личния живот. Трябва Европейския съюз да взема водещи позиции в разработването на изкуствения интелект на глобалната сцена. Това е от особено значение. Господин Лецки иска това да бъде отразено в внесените изменения. Той очаква и доброто сътрудничество с Стефан Сежурне по този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Велкен има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще представя своето виждане като докладчик сянка на социалисти и демократите. Основният въпрос как трябва да се администрира правото на данни, Качеството на данните е ключов елемент от изкуствения интелект. Според проучвания, економиките, които използват данни над средното, имат производителност над средното. Някои от най-големите економики в Европейския съюз срещат затруднения при този преход. Трябва да се смени парадигмата на данните и собствеността върху данните. Наличността на данните е много важна за развитието на економика на данните. Много е важна наличността на данните за научния пробив. Понятието собственост върху данни не фигурира в европейското право. Според мен така трябва да останат нещата – ето защо вместо това в доклада акцента трябва да се измести върху управлението на данните. Нуждаем се от режим за споделянето, използването, достъп до данни, оперативна съвместимост и високи стандарти защита на данните. Като суровина за развитието на изкуствения интелект, данните трябва да са съобразени с нормативните изисквания и управлението им трябва да почива на етични принципи. Регламент за качеството на данните е от особено значение в европейски план. Относно собствеността и защитата на нововведенията и разработките, генерирани от изкуствен интелект, било то чрез патенти или чрез права sui generis, според мен първо трябва да проучим действащото законодателство. Тук се включва директивата за базата данни и за търговските тайни и да видим дали и двата акта са достатъчни да се справим с предизвикателствата, които носи изкуствен интелект. Без да се заобикалят бъдещата позиция, това трябва да бъде взето предвид. Експертите твърдят, че нарушаването на правата на интелектуална собственост е от по-голямо значение спрямо защитата на разработките на изкуствения интелект. На второ място подхода трябва да насърчава творчеството, да не го задушава и на следващо място се нуждаем от силен бизнес ориентиран модел, както е в САЩ по-настоящем действащи инструменти, като Европейската патентна конвенция, могат да се справят с предизвикателствата, носени от новите технологии. Други актове, като директивата за базите данни, търговските тайни имат някои недостатъци, които им могат да бъдат идентифицирани на този етап. На първо място ограниченото приложено поле, то включва структурата, но не и данните, генерирани от изкуствен интелект. Приложението касае най-вече кодови алгоритми, а не всички продукти на софтуер, работещ с изкуствен интелект. Това са неща, които трябва да бъдат обсъдени с докладчика, които ще доведат до един солиден доклад, който да е основа за бъдещите дискусии и нормотворческа дейност, която евентуално предстои в Комисията по правни въпроси. Благодаря и успех! Благодаря, господин Велкин. Комисията иска ли да вземе отношение? Да. Да дадем думата на господин Бреев първо и след това комисията. Заповядайте. Благодаря, извинявайте, че не си вдигнах добре ръката и не ме видяхте. Имам следните забележки относно споделянето на данни трябва да се анонимизират данните и споделянето да не представлява риск за неприкосновеността на личния живот. При търсачките е установено, че дори да няма споменати имена в данните, при много търсения могат да се идентифицират данните. Просто заради начина по който се използват търсачките. И на второ място достъпа до алгоритми. Не трябва да забравяме, че правата на интелектуална собственост не следва да пречат на контролните органи да проучват кодовете и алгоритмите, за да са сигурни, че те са съобразени с изискванията. И също така за високо рискове приложения, като да речем медицински кодове или алгоритми, трябва да помислим дали кода да е обществено достояние, да е общо достъпен. Най-вече кодовете използвани в публичната сфера. Когато разработваме правилата за интелектуална собственост, трябва да направим така, че да се предвиди отговорност за тези, които програмират кода – за да сме сигурни, че този код е съобразен с етичните и правни изисквания. Благодаря, господин Брей, Извинявам се, че не ви видях. Комисията. Благодаря. Комисията приветства тази ползотворна дискусия, посветена на изкуствен интелект и правата на интелектуална собственост. Не отчитаме, че изкуственият интелект е революционна технология, която повдига важни въпроси в редица сфери на политиката. Относно патентното право, сегашната нормативна уредба мисля, че до голяма степен целесообразна. В момента комисията следи какво е положението. Както знаете, текат дискусии в контекста на Международната организация по интелектуална собственост, за правата върху интелектуалната собственост. Комисията следи тези дебати. Много важно е да се подчертае, че Въпросите, които възникват от изкуствения интелект, са актуални и днес. Вижте първите заявки за патент, свързани с изкуствен интелект. Те вече са факт. Комисията следи внимателно какво се случва и може да се наложи оценка на няколко важни въпроси, например условията, при които да се защитават е, творенията, генерирани от изкуствен интелект, всички въпроси свързани с авторството, с откривателството, що се отнася до данните, по-настоящем проучваме въпросите, свързани с споделянето на данни – и доколко сегашната рамка за интелектуална собственост прави възможен обмена на данни между стопански субекти. Мислим, че действащата нормативна уредба дава някои стимули в това отношение и тук визирам директивата за търговските тайни. Благодаря, Стефан. Благодаря, няма какво толкова да кажа. Дискусията е в начален етап. Искам да благодаря на всички за изразеното мнение. Относно данните, всички сме съгласни. Трябва да се уреди този въпрос с оглед европейския пазар. Нашите стопански субекти трябва да получат съответния нормативен инструментариум, за да могат да действат по тази тема. Що се отнася до самите данни, аз ще искам най-бързо да се разработи европейска рамка, която да е достатъчно ясна, за да могат на нея да се облегнат стопанските субекти тя да позволява защита на данните, качество на данните и анонимизация, защото етичният аспект, доверието на гражданите в нормативната уредба са от ключово значение в нормотворческата дейност. Относно подхода към разработките, генерирани от изкуствен интелект, условията за собственост тук. Това е втората част на доклада. Това е област, която е все още е бяла карта. ще има нови приложения, нови алгоритми, които създават нововъведения. Трябва да проучим въпроса собствеността на подобни разработки. Въпрос, който не бе на дневен ред преди 10-15 години. Относно проложното поле, ако е необходимо, то ще бъде разширено. Разбира се, благодаря ви за изказванията. Благодаря, Стефан. Благодаря, Стефан. 19 точка – изкуствен интелект, въпроси свързани с тълкуването и прилагането на международното право, що се отнася до областите на цивилно и военно приложение извън сферата на наказателното право. Дам думата на докладчика. Това е четвъртия последен доклад за изкуствения интелект. Разбира се, не трябва да го разглеждаме отделно от останалите три доклада. Военните положения са свързани с предходните доклади, най-вече етичните съображения. Аз разгледах някои общи проучвания. Има много документация. Тук визирам едно проучване, парламентарен доклад на Седрик Вилани – известен математик, френски депутат. Той е разработен доклад на скоро за изкуствен интелект. Мисля, че оттам може да се почерпи доста информация, макар и да не се разглеждат военните въпроси. Аз разгледах и разработките на Клер Матю, известен информатик от Академията на науките – Тя засяга теми, които имат отношение към моят доклад. За нея основното е, че човека винаги трябва да запази контрола върху изкуствения интелект. Тя смята, че това включва и възможността да се спрат всички алгоритми, да се изключат всички машини, когато човек реши. В сферата на военното приложение това е от особено значение, отколкото в другите сектори. Това са принципните въпроси, подчертани и от авторите, които визирам. Ние трябва да запазим контрола върху алгоритмите, върху интелигентните роботи. Трябва да направим така, че да се спазва иерархията между човека и машините. Това е много важна проблематика. Какво казва международното право в сферата на военните въпроси? Нищо особено. Генералната асамблея на ООН през 2016 предложи да се забранят автономните оръжия, които не са подложени на човешки контрол. Тя предложи и подчертава значението от общ набор правила, за да се избегне съдебния етичния туризъм при изкуствения интелект за военни приложения. Мисля, че човек може само да се съгласи с тези предложения бе създаден Институт за научни разработки за управлението на изкуствения интелект под егидата на ООН и Хага. И има една конвенция, която ни касае, макар да не изглежда така. Това е конвенцията от 1980 за някои класически оръжия. Конвенция на ООН. Тази конвенция има отношение към изкуствен интелект с военна цел. За момента държавите членки не знаят още по какъв път да тръгнат това отношение. Ще има и протокол за изпълнението на тази конвенция, но се водят доста задълбочени дебати. Откакто бях номиниран за докладчик, искам да кажа, че усещам трептение около мен. и в медиите, и сред лобистите 85 е, НПО-та от най-различни държави проявяват интерес към моя доклад, което е свидетелство за интереса. Е, НПО-тата искат да се забранят тези автономни оръжия роботизирани системи за смъртоносни оръжия. САЩ подчертава, че този тип оръжия имат голямо бъдеще за военни действия или при процедури, при които вече няма нужда от решения, които се взимат от човек. Китай също разработва изкуствен интелект, както знаем всички, не само за цивилни и търговски приложения, но и за военни приложения. Знаете за проекта произведено в Китай 2025 година – Опита е да се използва економически и военен потенциал на изкуствения интелект. Тук за пример имаме мрежата 5G. Това е просто един от многото примери. Някои държави членки на Европейския съюз също започват размисъл по тези теми. Доклада, който ми е възложен, наистина актуален. Наскоро френския президент направи важно изказване на 7 февруари във Военната академия за връзката между изкуствения интелект и военната сфера. Той подчерта потенциала, който разкрива изкуствения интелект за военни цели. Той може да помага при взимането на решение, при събирането на оперативни данни, оперативна помощ, колаборативни бойни действия. Това са нов тип бойни техники, в които хората ще бъдат подпомагани от изкуствен интелект. Това са изтребителите, да речем, при които пилота получава и виртуална помощ. Системите му дават директно съвети. Същото е и както и при танковете. Известни предприятия работят по тези въпроси. Във Франция Дасо, Талес, в САЩ Егафам, Google, Amazon, Facebook, Microsoft работят в тази област. Доколкото знам, липсва само Apple който не проявява желание. И така, чака ни доста размисъл, не само за роботите, убийци, тези оръжия, които автономно ще могат да взимат решение да убиват, но и в другите области и военни сфери. ЕС също мисли по този въпрос. Не искам тук да избързвам преди да видим бялата книга, която ще бъде представена утре. Но е сигурно, че трябва да се задействаме. Трябва да помислим върху военните приложения на изкуствения интелект. Макар и военната сфера да е компетентност на държавите членки, Европейския съюз, въпреки всичко, започва да навлиза в военната сфера. Тук визирам създаването на Европейски фонд за отбрана до 2025 година или пък Еврокорпуса, който съществува от няколко години. Европейски батальон, който е в действие и вече извършва операции в Мали – Смятам, че има въпроси, по които трябва да се помисли в тези сфери. Не може да има разпокъсаност между държавите членки и Европейския съюз. Нуждаем се от съгласуване, за да могат да се представят и решения. Това ще е съвместно начинание. Аз разчитам и на докладчите в сянка и на отделните депутати. Трябва да се действа бързо. В заключение искам да кажа, че вече има времен график. 27 април изслушване на експертите, 27 май разискване на базата на работния документ, след това 23 юни обсъждане на проекта доклада, 3 септември обсъждане на измененията, и ако всичко мине добре, гласуване в комисията по правни въпроси 28 септември, гласуване в пленарна зала през септември. Така че ни чака много работа пред нас. Господин Радев, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, изкуственият интелект и бързо развиващи се нови технологии представляват възможност но те са също така и проблем, който засяга цялото световно общество. Изкуственият интелект не може да остане ограничен. Той преминава националните граници и оперира в целия свят, независимо дали става въпрос за финансови пазари или за военни конфликтни ситуации. Регулирането на важни правни въпроси, свързани с създаването и използването на полуавтономни и автономни оръжия, разумни оръжия, способни да нанесат значителни вреди, е от особено значение. Докъде да се поддържа човешкия контрол върху използването на автономно оръжие и дали забраната на такива системи би довела до военни, практически и политически осложнения, по-специално за държавите, развиващи автономни оръжейни системи. Това са само част от предизвикателствата, пред които сме изправени днес. Много държави използват изкуствения интелект за военни цели и правят значителни инвестиции в развитието на военно, военните приложения на изкуствения интелект. Китай прие план за развитие на изкуствения интелект на 20 юли 2017 година, в който очертава националната политика за поемане на водеща позиция в областта на изкуствения интелект, технологията до 2030 година включително нейното приложение за подобряване на националната отбрана и защита на националната сигурност. Руският военно-промишлен комитет, орган отговорен за военната индустриална политика на Русия, според съобщенията е поставила цел за интегриране на изкуствения интелект и роботизирани технологии в 30 на 100 от военното оборудване до 2025 година. През септември 2019 година Франция също публикува своята пътна карта за използване на изкуствения интелект. Съединените американски щати своята национална отбранителна стратегия за 2008 година се ангажират с широки инвестиции във военно приложение на автономния изкуствен интелект. А едва преди няколко дни Министерството на отбраната на САЩ пусна първата си стратегия за изкуствен интелект. Тя призовава за увеличаване на системите за изкуствен интелект цялата армия, от вземане на решение до прогнозиране на проблеми в самолети или кораби. Стратегията подкрепя инвестициите и партньорството с образователните институции и индустрията в научните изследвания на изкуствения интелект. доклада не се споменават много за автономните оръжия, но той изброява съществуващите военни указания от 2012 година, които изискват хората да имат контрол над използването на сила. Стратегията, оповестена миналата седмица, гласи, че американските военни ще спазват международното и национално законодателство, подкрепяйки американските ценности и укрепвайки партньорствата на САЩ с други държави – Отчетът за стратегията на САЩ се фокусира върху по-непосредствените приложения. Но някои от тези приложения вече доведоха до дебати в САЩ, свързани с етичните принципи. Миналата година Google се отегли от военния проект Мавен, след като служители на Google протестираха срещу работата по него. Този проект има за цел да използва изкуствен интелект за изучаване на видеоизображение които могат да се използват за насочване на удари с дронове в конфликтни райони. Създаването на дронове с маневреност на птици, роботи хакери, софтуер, който може да генерира фалшиво видео, което изглежда като истинско, всичко това се разработва от различни компании и военни звена по света. Подобни нови технологии предизвикват нови трудни морални, политически и дипломатически решения за държавите. Правните и етични проблеми, които могат да възникнат в тези военно-частни партньорства, са изключително предизвикателство за международното право. В момента липсва всеохватна международна регулаторна структура, която да регулира проблема. Най-цялостната кодификация относно методите и средствата за водене на война е допълнителният протокол от 1977 година на Женевската конвенция от 1949 година, за управление на военните конфликти. Но по него не са страна нито САЩ, нито Индия, нито Израел и много други. През 2015 година Международният институт за изследване на престъпността и правосъдието стартира своя център за изкуствен интелект и роботика, който обаче цели да образова и да информира заинтересованите страни, както и да провежда дискусия за напредъка в областта на роботиката и управлението на изкуствения интелект. Конвенцията за определени конвенционални оръжия на ООН е друг инструмент, който би могъл да се прилага, но там имаше известни проблеми при преговорите от страна на някои държави за пълната забрана на автономните оръжия. Европейския съюз също развива в момента своята собствена регулаторна рамка за изкуствен интелект. В резолюция на парламента от есента на 2018 година се настоява държавите членки и съвета да работят за започването на международни преговори за правно обвързващ инструмент за забрана на смъртоносните автономни оръжейни системи. Очакваме Бялата книга на Европейската комисия за изкуствения интелект, която ще излезе тази седмица. Развитието на изкуствения интелект и използването му за смъртоносни цели във войната – ще промени съществено правоприлагането и по този начин може да се създаде основен проблем за стабилността на международната система. В заключение мога да кажа, че има много повече повдигнати въпроси, отколкото намерени отговори по тази тема. Надявам се на ползотворно сътрудничество с докладчика и останалите докладчици в сянка. Благодаря за вниманието.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 Before, eh, excuse me, before, before to your reply, преди да ви дам думата за отговор, ще дам думата на комисията. Искате ли да вземете отношение? Да, благодаря съвсем накратко. Комисията и по-специално новата генерална дирекция за отбрана и въздушни технологии отчита огромните предизвикателства, свързани с военната употреба на изкуствен интелект в космоса, така че много се радваме да участваме в предстоящия дебат. Господин Любретон има думата сега. Euh, Благодаря на господин Радев за изказването, което бе доста важно, защото той е, ще бъде докладчик в сянка. На въпроса на господин Дюран искам да кажа, никога не съм бил привърженик на напълно изолираните държави. Както много добре знаете, в тази област трябва да се работи колективно. Thank you very much for such a cooperative. Благодаря за волята ви за сътрудничество. Нека сега да преминем към 20-та точка от дневния ред. Доколкото разбрах, трилозите а, по това досие са напреднали само във връзка с досието на господин Радев. На 21 януари 2020 година се проведе триалога, доколкото Разбирам, господин Радев има какво да разкаже във връзка с трилозите. А... Благодаря. Беше проведен а, триалог. А, много плодотворен. Разбира се, все още има различия по определени а, елементи но все пак ми се струва, че успяхме да се справим в предвидените срокове. Беше потвърдена политическата и институционална воля да се постигне съгласие по принципите и то не на минималната основа, но това не е достатъчно. Парламентът работи придържайки се към основният принцип за подобряване на връзката с гражданите. Използват се класическите инструменти за диалог и сътрудничество. Първо, по отношение на член 14 Б и и други. Беше постигнат изричен консенсус че а, за защита на данните, не всички от които а, са цифрови, са, а, се ползват електронна поща, като а, тук а, сигурността не е изцяло гарантирана. Беше направено предложение тук по а, 14а се надяваме, е, че ще се постигне един добър компромис, е, защото така както е, е формулирана нормата, трябва да се определят условията, при които ще се изпращат електронни съобщения. Тази норма фактически предвижда една променлива геометрия, в която могат да се включат различни държави членки търсим едно решение, което ще отчита общите принципи и цели хармонизация. Има някои условия, които, при които държавите членки могат допълнително да поискат да се обменят електронно съобщения. Член 8 предвижда а, а, възможност а, получателят а, да откаже да получи а, съобщенията и а, тогава могат да се използват а, офици, официалните канали, предвидени за а, връчване на документи. Но в този случай се изискват по член 8а и б да има превод на официалния език и или на език, който получателят разбира. В такъв е, е, случай е, можем да имаме изчерпателно определяне на основанията за отказ при прилагане на принципа на съразмерност и намаляване на разходите при възможност. За това като компромис предлагаме да се включи едно съображение в преамбюла за поясняване на този момент и постигнахме съгласие с докладчиците в сянка. Член 3а, а, така наречения Е-кодекс – Комисията се противопоставя на това понятие, но то, се прила, то се предлага на основата на необходимостта и целесообразността. Затова се предлага нова формулировка, тази децентрализирана система на Е-кодекс може да се използва с оглед на новите технологии и това е предложението, което ние даваме на вашето внимание. Члена, член 2б децентрализираната система. Думата инфраструктура се предлага да бъде заменена, защото инфраструктура не е достатъчно ясно дефинирано понятие и беше внесено предложение в секретарията в тази връзка. 2 аа това е ред 65. Тук се утвърждава еквивалентността между оригинала и електронното копие правната сигурност на предложението на съвета може да се постави под въпрос. И пак, 3А, параграф 5, е тема, по която се предпочита от съвета един по-централизиран подход, докато ние имаме альтернативно предложение в посока към опростяване, по-добре би било да се обединим около предложението на парламента с предложението, с съгласието. И извинявам се, казва председателя, но не е възможно преводачите да следят това темпо и този текст. Сега за сроковете за отговор. да се а, спазват а, сроковете за изпращане на съобщенията, означава да бъдат спазени и съответните срокове, които се поставят по съдебните производства. Държавните а, членки много трудно а, могат а, да се съобразят с тези срокове и да ги спазват, а още повече а, практиката на държавите членки е твърде разнородна. Затова е по-добре да се е, пристъпи към една по-обща формулировка, която отчита различията между държавите членки. 3А, ред 60 е с подходящи средства е израз, по който парламентът иска да има повече конкретност и повече яснота. Необходимо е уточнение на този израз и докладчиците в сянка са съгласни. И накрая в ред 62 в член 3 за делегираните актове и изпълнителните актове. Тук ще се дадат необходимите подробности. Комисията предвижда определени технически тавани за функционирането на децентрализираната система. И комисията и съветът поддържат тезата, че така ще се постигне ефективност, сигурност и експедитивност на размяната на съобщения. Нашият секретариат приведе техническите аргументи, които обосновават нашата, нашата позиция. Обща между докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря. Мистер Роберти. Благодаря, господин Роберти. Господин Радев, искате ли да вземете думата? Не? Господин Бейер. Благодаря, господин докладчик. Мога ли да ви попитам нещо? Какво е вашето мнение във връзка с размяната на съдебни документи по електронна поща. Притеснявам се, че едно електронно писмо много лесно може да бъде прихванато и също така се поставя въпроса за идентифицирането на изпращащият. Много е лесно да се манипулират а, адресите на изпращащите и а, субекта. Сега давам думата на Лише и след това ще ви дам думата за отговор. Благодаря на докладчика за неговото пространно изложение. Това досие ми се струва важно за лица, които са част от съдебно производство, то се упростява, става по-ефтино. Във връзка с предаването по електронен път на съдебни документи и възможността за измами трябва да бъде отчетена. В Нидерландия имаме електронна система, за обмен на съдебни документи, която се провали а, с гръм и трясък. А, така че има нужда от по-добро законодателство. Ще обсъдя този въпрос в подробности по време на следващото ни заседание на докладчите в Сянка. Благодаря сега, дам думата на колегата Рубеки. Благодаря за изказванията, много уместни и много конкретни. Несъмнено с системата за сигурност на данните съществува риск. Риск от прихващане на съобщенията и система, която не гарантира автентичността на изпращача. В Италия вече имаме една система, която се използва в определени области, която функционира много добре в гражданските и търговските дела. Мисля, че това е една е, система, която можем да споделим и разбира се, която може да се усъвършенства. Без никакво съмнение има проблем с е, сигурността на данните. Именно за това продължаваме да работим по този въпрос и съвсем конкретно в изпълнителните актове и в делегираните актове тези въпроси могат да бъдат отработени. И така стигам до въпроса на колегата трябва да се предвиди какви са рисковете в електронната система, когато има опасност от прихващане на данните или тяхна промяна. Thank you very much, uh, Mr. Roberti. Uh, Благодаря, господин Роберти. Информираха ми, че вторият триалог е предвиден за 10 март. Желам ви успех по време на преговорите. Сега искам да попитам членовете на комисията дали има друг въпрос в точка разни. Ако няма, ще пристъпим към последната информация. Следващите заседания на 18 март в Брюксел от 9 до 12.30 часа. Ще обменим мнение с комисар Бретон и комисар Дидиер Рейндърс. Следващ... Това заседание ще продължи на 19 март от 9 до 12.30 часа. на 19 февруари ще присъства комисията, която ще представи своята бяла книга за изкуствен интелект, стратегията за данните и комуникация, приспособена към цифровата епоха.